и Кирия Пройдоров. Председателя. Κυρίες και κύριοι. Добър ден. Откривам заседанието. Първата точка от дневния ред устно запитване към комисията относно прилагане на директивата за ОВОС. Оценка на въздействие върху. Господин Ховет, искате нещо да кажете? Да, процедурен въпрос. Аз написах, за да а, помоля председателя да, вземат, да, да, се, да се вземе решение относно провеждането на гран-при в, Бах, в Бахрейн и да се да се отложи или да не се, да не, да не се участва в Формула 1 по, на основа е, не спазване на човешки права, както на времето имаше е, неучастие в е, игри в е, Южна Африка на основа апартеид или неучастие в Московските олимпийски игри. И като гран-при може, може, може да, да бъде организиран на друго място. Да, господин Холвит, благодаря за вашето изказване ще го предам. Господин Шлютер, аз съм докладчик относно споразуменията за двуст за споразуменията за двустранна търговия. Бих искал да, да се оттегля от да оттегля името си от този доклад, защото позициите на съвета и комисията са едностранни. Те е, настояват е, само да се е, защитават е, финансовите интереси и не, не се е, не, не отдават необходимото на екологическите стандарти. За това аз не мога е, да участвам в преговорите или да вода преговорите, така че бих, е, бих искал да подам отставката си като докладчик на председателя на комисията. Господин Шлютер, това няма нищо общо с процедурни въпроси. Трябва да е, вземете думата и да го да съобщите това в съответната комисия. Много ви моля, днес е, ще гласуваме и всички трябва да се приберем в къщи, така че е, нека да бъдем много стегнати. Благодаря ви за разбирателството. Днес дневния ред е следния. Първа, първа точка, е, господин Виланг. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин комисар. Говоря от името на председателя на комисията госпожа Мацони, която за съжаление не може да присъства тук. Със сигурност има по-значими петиции, като тази, която разглеждаме сега. И при нея има около 30 000 засегнати лица и така не е при всички петиции. Става дума за природата, става дума за економиката и нейното развитие и е, тук е, ще става дума и за единното прилагане на правото на Европейския съюз, което се разглеждаше в Комисията по петициите по отношение на тази петиция. Сега искам да посоча следното. Докладът за този случай за този проект за лифт показва, че местните медии биха желали или е, единият или другият е, да бъде пренебрегнат. Един лобист за природата, един лобист за економиката, местните власти и националното правителство разглежда този случай и смятат, че този случай не е подходящ да бъде разглеждан. Ние бяхме на място, на посещение на място с госпожа Лихтенбергер и впечатлението е, че Европейският съюз се е превърнал в, или по-скоро може да бъде някаква супер проверяваща инстанция. Ние трябваше да се оповаваме на това, че властите на място прилагат правилно законите и това беше всъщност ядрото на петицията. Вносителите на петицията са посочили, че не е спазено изискването за ОВАС за 20 хектара, а проектът съвсем изкуствено е намален и се е превишила тази граница от 20 000 хектара. Междувременно в Австрия действа една граница от 10 хектара, така че е, нещата малко са се променили тук. Ние направихме следната оценка на място. Като цяло изискванията на ОВОС, приложени в Австрия към тогавашния момент. Със сигурност при някои квадратни метри, при е, някои други площи може да се иска още, но това е въпрос на конкретно тълкуване. И от наша гледна точка не би трябвало да има друга оценка. Става дума за паркоместа, които са част от проекта и много други неща, свързани с него. Стигнахме до извода, че трябва този случай да се разгледа малко по-подробно и така стигнахме до въпроса дали от самата столица се прилагат правните изисквания за ОВОС в смисъла на нашите европейски разпоредби. И тук наблюдаваме, че не само в Австрия, но и в други държави членки, също и е, в моята област, съществуват е, възможности е, за действие. Въпросът е дали трябва да се допусне този проект да се изпълнява на место. Въпросът е дали според мен може да се допуска проектите да се отлагат във времето и след това да се каже, че те са част от един общ план и това да се разглежда от самото начало. По тази причина трябва да се проверява дали е, има правни възможности за разделяне на проекти на място е, и да се види дали европейските разпоредби допускат това. И една точка, е, едно нещо по-скоро ни направи особено впечатление, става дума за следното. Възможно ли е ние да допуснем скиписти, които са новопостроени, от 1, 2, 3, 10 хектара т.е. тук имаме разширяване на ски съоръженията и изцяло да не бъдат включени в изчисленията. Аз лично съм на мнение, че европейските разпоредби предвиждат големите проекти като цяло да включват площите, където те ще бъдат изпълнявани, т.е. да се включат съответните площи. Тук комисията би трябвало да направи по-точна проверка. Благодаря. Благодаря, господин Виланд. Радвам се, че все пак се постарахте да спазите времето. А сега господин комисаря Тингер. Уважаеми дами и господа депутати, колегата посочи проблемите. Радваме се, че имаме парламент, който е поставил като свой акцент спазването на изискванията за околната среда. И тази директива, за която говорим, има голямо значение в екологичното развитие на Европейския съюз. За нас тя е важен инструмент за постигане на устойчиво развитие. Аз познавам проекти, които са изключително важни по отношение на въздействието им върху околната среда и трябва да бъдат е, много точно проверявани по отношение на прякото и непрякото въздействие върху околната среда. Става дума за проекти, при които държавите членки възоснова на прагови стойности трябва да решават дали има някакви въздействия за околната среда. И за това в е, тази, е, в този ски район, изобщо там, където се изграждат тези ски съоръжения, трябва да има ОВАС. Австрийските правни разпоредби в миналото не бяха задоволителни. Ставаше дума за прагова стойност от 10 хектара или 20 хектара и повече. След като ние получихме петицията, ние се обърнахме към комисията и към австрийското правителство как са се погрижили за правилното спазване на директивата. Австрия посочи, че не е трябвало да се извършва ОВОз, защото не е достигната праговата стойност от 10 хектара. Тогава имаше официално писмо от наша страна. Ние посочихме, че за установяване на големината на площите и по този начин за решаването на относно необходимостта от ОВОС, не само района в тесен смисъл, едно общо разглеждане, една обща проверка трябва да се направи. В закона за ОВОС на Австрия, смятам, че това е най-съществената последица, т.е. тя трябва да внесе поправки в този закон. Според нашите правни схващания, е, този закон трябва да бъде хармонизиран с Европейската директива за ОВОС. Решението днес при разширяването на районите за ски съоръжения зависи от това колко е голяма площа и е, дали се намира в е, защитена област. Когато оставаше дума за предишно разширяване, всичко това трябваше да бъде включено в оценката. Изискванията на директивата за ОВОз са много строги и много ясни, което означава, че не могат да бъдат заобикалени чрез разделяне на проекта на отделни части, на отделни лотове. Ние държим на разглеждането на проекта като цяло и на неговото въздействие върху природата. И това е, всъщност потвърждава нашите правни схващания. Многократно беше установявано, че целите на директивата за ОФОС не могат да бъдат заобикалени чрез разделяне на проекти на няколко части. Що се отнася до схващането до спазването само на изискванията за строителство, това е твърде малко. Става дума за вписването на проекта като цяло в района, а не само за спазване на строителните изисквания. Така че праговите стойности трябва да бъдат включени. И то също и там, където пряко не се извършват строителни дейности, но проектът оказва въздействие като цяло върху околната среда. Затова ние Смятаме, че в ски района Мелао в Мюлц още преди разширяването е трябвало да се извърши скрининг, за да се установи дали е необходимо ВОЗ за проекта или не. И това решение трябваше да бъде публично огласено, както и мотивите към него. Точно това задължение Австрия не е спазила. Те не са извършили съответен скрининг, който според нас е необходим по закон. Проектът е прият преди 5 години, строителството вече е приключило и за това от властите във Виена поискахме други подробности и детайли за изпълнението на дейностите по проекта и какви мерки са необходими за намаляване на въздействието и е, тези мерки сега трябва да се вземат предвид. Предвид на получената информация, ние ще направим проверка дали са възможни следващи стъпки за намаляване на въздействието върху природата в този район. Също така ние помолихме компетентните органи в Австрия да ни потвърдят, че при бъдещи разширявания на този ски район или на други ски райони, които се подчиняват на старата версия на закона, първо да извършат скрининг и е, в този скрининг да се установи дали е необходимо ОВОС или не. Колегата Поточник работи по преработката на директивата за ОВОС. Той смята да бъде включен нов текст, който да съдържа по-строги изисквания за опазване на околната среда и също така за опазване на биологичното многообразие. Това ще включва и най-новите решения на СЕС и процедурите ще бъдат възможно най-много упростени и хармонизирани, така че да се изключи възможност за заобикаляне на тези разпоредби, т.е. за неспазването им. Подготвя се новият е, текст на тази директива и за това миналата година имаше много широки консултации с обществеността и с е, съответните групи по интереси през 2012 е, година най-късно ние ще излезем със съответно предложение, което по принцип ще спре злоупотребите с такива строителни дейности и е, по този начин ще направи европейското законодателство по-ясно, по-строго и е, то няма да може да бъде заобикаляно. Радваме се, че закона за овоз в Австрия сега вече е хармонизиран напълно с директивата. Комисията ще вземе мерки австрийските компетентни органи да гарантират при бъдещи разширявания на ски района около Мелао да бъдат спазвани разпоредбите на директивата, което означава, е, че са направени изводи от този инцидент. Благодаря. Dankeschön, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ερχόμαστε στους омилите с ονόματος των политикон ομάδων. Благодаря. А сега от името на политическите групи започваме с е, НП, господин Яр, моля да спазвате отреденото ви време, защото вече закъсняваме. Госпожо председател, господин комисар, колегата Виланд много добре обясни същността на въпроса. Аз искам само да направя няколко забележки от политическо естество. Когато някои директиви или регламенти биват преразгледани, това не е нещо лошо. Това ни позволява да ги подобрим, да уточним тълкуването, защото винаги, например, съществува известно разминаване на моменти между а, отделните директиви, и тяхното спазване. Ние не сме тук орган, който контролира спазването, но а, като член на Комисията по петициите, аз съм горд с петицията, която разискваме тук, защото чрез нея установихме, че понякога на практика нещата се тълкуват различно от това, което по принцип правим. Бихме могли да получим един законодателен текст и неговото изменение. Това ще бъде успех. Втората ми забележка от по-общ характер. Установих следното. Все повече европейски граждани се заинтересоват от спазването на общностното право в областта на екологията в държавите членки. И в хода на процедурата ние задаваме въпроси на комисията, която ни казва, че тръгва от принципа, че държава Хикс, примерно, спазва директивите от европейско естество и няма причини да, да има интервенция. Но смятам, че трябва да има един допълнителен инструмент. В момента, в който установим, че нещо не отговаря точно на европейското законодателство, този инструмент трябва да ни позволява да се намесим. Разбира се, това е добро решение за бъдеще, но не, не и за миналото. Благодаря. А сега господин Лайхшприте, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че това, което става тук, може да бъде да послужи за полка. Виждате какво става с, в Австрия. но имаме нужда от една околна среда, хубава околна среда, от, за да ходим на ски, не само от лифтове. Миналото сме построили, сме изградили писти, без много да се замисляме. И именно в този момент идва добавената стойност на Европейския съюз, защото имам чувството, че нещата излязоха извън контрол. Виждате, тук имаме петиция, има реакция на петицията и в последствие Австрия също трябваше да отреагира. Това е добър пример. Благодаря. Сега госпожа Лихтенбергер от Зелените. Благодаря, господин комисар. Благодаря за представената информация. Смятам, че това, което казахте е много важно. Имам само един въпрос. Вие казахте, че в момента прилагането на ОВОС в Австрия за комисията е задоволително, но както преди, така и сега съществува решение на СЕС, според което при процедурата на констата... констатиране е, на необходимостта от ОВОС трябва да бъде включена обществеността в променения закон на Австрия. Това не се предвижда. Трябва да бъде включена в система за ранно предупреждение за да не се случват повече такива неща. Искам още веднъж да подчертая, че за мен много важен е въпроса да не се включват пистите в ски район, когато за мен е абсурдно смятам, че е, в крайна сметка става дума за засегнати площи, които трябва да бъдат включени в проекта. Тук става дума за разделяне на проекта на по-малки части, за да не действат разпоредбите на директивата. Аз мисля, че този случай трябва да се има предвид и за следващи процедури. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Свидетели сме на един случай, на един казус, който може би ще ни помогне да, да намериме бъдещи решения. Комисията по петициите направи проучвания, имаше и доклад, написан през 2010 година, но случая с Домус може да може да бъде пренесен в Пиринеите, в Алпите и където и да било на, на друго място. Когато има оплакване от а, граждани, срока а, е много дълъг и и понякога не се, не, не, се взема, не се вземат мерки и щетите са огромни. Много често държави членки успяват да заобикуват европейското законодателство, особено когато става дума за туристически региони в Алпите и в Пиринеите или къде, къде ли не. Проекта се е, е разделен на няколко по-малко проекта, за да не се избегне е, провеждането на ОВОС. Господин комисар, мисля, че вие трябва да реагирате много бързо преди да започнат строителните работи, защото докладите доказват и изискват е, да се направи предварителен увоз. Нека да действаме колкото се може по-бързо и в Комисията по петициите и е, Европейската комисия да е, съкратат е, сроковете, за да могат държавите членки да не могат да избягнат или да заобикалят тази директива и това законодателство. Много държави са го направили до сега. Мога да цитирам случаи, включително и в, в, в Пиринеите, в е, провинция Арагон, където един проект ще бъде подразделен на по-малки проекти, за да се избегне овоз. Трябва да действаме бързо. Госпожа председателката, благодаря ви, госпожа Вертман. Благодаря, скъпи колеги. Уважаеми господин комисар Етингър, смисълът на ОВОС е да се спази принципа на предпазните мерки, когато става дума за преки и косвени въздействия на проектите върху околната среда. Не включването на проекти и въобще на планове, които са свързани с проекта, принудително води до неспазване и заобикаляне на правните разпоредби. СЕС през 1996 година излезе с решение, че държавите членки трябва да осигурят целта на директивата да не бъде заобикаляна чрез разпределяне на проекти на други по-малки проекти. И е, когато става дума за директивата за ОВОС, комисията не непременно предвижда международно е, спазване на тази директива и е, поради това е, се установяват проблеми в практическото прилагане. Една от препоръките тогава беше насочена към държавите членки, които бяха установили задължителни прагови стойности, като Австрия. Също така е, беше направена препоръка да се извършва скрининг, особено в по-чувствителни райони и възможното натрупване на проекти. Вие говорихте за скрининг, така че очакваме резултатите. Австрийските граждани протестират е, поради това, че не се отчита тяхното мнение в достатъчна степен. Следващите решения на СЕС е, трябва да бъдат достатъчно подробни и да дават възможност за широко участие на обществеността. Как разглежда комисията този аспект в австрийския закон за ОВОз? Критиката към малкото предвидено участие на обществеността се отправя всъщност към всички държави членки. Установява се, че при настоящата преработка на директивата за ОВОз ще трябва да се е, включи и процедура за участие на гражданите в дебат. Благодаря. Сега следващите оратори, господин Зевер, две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, списъка на ораторите показва, че като, като че ли Европейския съюз е една един орган, който може да реши проблем поставен от комисията по петициите. Аз лично раз... се опитах да да проникна в подробностите и да видя дали наистина е, Република Австрия е приложила правилно законодателството в областта на околната среда и по-специално на тази директива. Знаете, че Австрия си има свои юридически традиции и нещата са, са направени е, правилно. Юристите смятат, че са направени някои дребни грешки или са допуснати някои, някои грешки, е, които трябва да се обсъдат и разбира се да се коригират. Е, взети са мерки и мисля, че трябва също, също така да разгледаме и политически аспект на нещата. Мисля, че допуснатите грешки до известна степен са изправени и проекта може да продължи, но трябва да има равноправно третиране във всички региони, във всички отделни държави и е възможно в, в други случаи да има много повече щети за околната среда в други региони, в други държави. Нека просто е. Това е, това е важно, разбира се, за околната среда. Следващия оратор е, отсъства и затова минаваме към е, спонтанните изказвания. Четирима колеги са поискали думата. Господин Вилан също ще вземе думата, но след е, колегите. Господин Бъге, имате една минута за изказване. Е, Благодаря. Уважаеми колеги, господин комисар, Националните власти си извлякоха пулката от случилото се. Поне така ни казва комисарят Отингер. Австрийският министр на околната среда отреагира много положително. Мисля, че това може да послужи за модел на много други случаи, които остават в повечето случаи непознати на широката публика. Връщам се на казаното от господин Яр. Той искаше да използваме ефективни средства, дори и по време на фазата на изготвяне на проектите. Това е важно. Благодаря, казва председателката господин Ферера. Благодаря, госпожо председател. Съвсем набързо няколко размишления от моя страна. Опитът на практиките по ОВОС показват, че трябва да подобрим тази директива. Трябва да вземем предвид натрупващото се влияние на отделните проекти. Имам чувство, че понякога толкова се съсредоточаваме върху един елемент, едно дърво, да не виждаме гората не трябва да забравяме влиянието, което оказваме върху околната среда. Така че ОВОС е много важен елемент. Трябва да видим как измерваме влиянието върху околната среда и ако има възможност да минимизираме това влияние или да компенсираме по някакъв начин това, трябва да се осъществи на практика. Европейския съюз трябва да играе своята важна роля и да, да участва в а, проектите с контрол. Е, нека да не забравяме също така и а, качеството и прозрачността. Това са много важни елементи. Благодаря. А сега госпожа Морконайте, една минута. Пирмининке, шендиана нас кълбаме, дискутуем. Благодаря, господин председател. Днес обсъждаме един конкретен проект. провеждането на ОВОС е нещо доста сложно, било то на национално равнище или на равнище Съюз. Но като че ли гражданите няма достатъчно доверие в ням, не, няма доверие в експертите, защото обикновено експертизите се извършват от онези, които след това осъществяват а, проекта. Същевременно трябва да избягваме спирането на някои проекти, без да имаме достатъчно почва за това, достатъчно причини за това. Е, понякога се говори за овоз, но всъщност за това се крият е, други аргументи и други интереси. Вчера много, многократно обсъждахме е, независимостта, прозрачността при прилагането на правото. Това въжи естествено и при прилагане на правото в областта на околната среда. Господин Лишфрид, половин минута обаче. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Може би не съм разбрал добре нашата колега. Да, трябва да има правила и правилата трябва да се спазват. В никакъв случай не, не, не можем да си, да си позволяваме известен лаксизъм. Правилата трябва да се, да се спазват, е, колкото да се, да се спазват. Какво искахте да кажете? Че трябва да се, да се спазват правилата независимо от условията или, или какво точно? Имате право да отговорите. Искате ли да отговорите? Не, исках да. Исках да кажа, че разбира се, че трябва да се спазват правилата, но искам да кажа, че понякога е, групи по интереси се опитват да манипулират общественото мнение и да повлияят на развитието на проектите. Затова трябва да има е, независимост на експертизата, на анализа, за да могат да се спазват правилата така, както са залегнали в законите. Благодаря ви. Господин, госпожа Калвар, една минута. Госпожо председател, господин комисар, Резултатите показват, е, че имаме големи проблеми в околната среда и това са комуникационни проблеми. Трябва да бъдат е, по-скоро по всяко време е, се насочват един срещу други интересите на економиката, на околната среда и на местните органи. Искам да посоча, че околната среда и екологията може да бъде съществена част от економиката, но това твърде малко се подчертава. Мерките, които са насочени към опазване на околната среда и природата, също могат е, да създават работни места. Тази дискусия винаги се поляризира обаче или екология, или работни места. И за това аз е, искам да презува политиците да се действа в друга насока и да се създаде съответното създание, така че и двете страни да могат да осъзнаят, че ни е необходима интактна околна среда, която да бъде такава и в бъдеще. Господин Ладстов, за една минута. И Раковско, се избави... Господин Ладстов, благодаря. Австрия реши да гласува против ядрената централа в Росдорф. И в крайна сметка се постигна една специфична ситуация в Европа. Но Европа не може да поиска от другите да поемат абсолютно същия подход. И последният, господин Виланд. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм доволен от отговора. Искам обаче още веднъж да получа точна информация по една точка. Настоящите разпоредби предвиждат скипистите да бъдат включвани в изчисляване на праговете по ОВОз само тогава, когато при изготвянето на съоръжението има промени в строителството. И всички площи, които след това ще бъдат ползвани от скиори. Всички тези площи просто не се включват в разглеждането. И тук трябва да се има предвид какви са въздействията върху природата. И това трябва също да бъде включено. И още нещо в части от една държава членка, която господин комисар ние познаваме много добре, съществува възможност за а, спиране на дадена процедура. Аз мисля, че би било важно, ако с комисията и вероятно с съвета ние успеем да постигнем възможност за замразяване. Благодаря, господин Зебер синя карта. Искате да зададете въпрос на господин Вилан. Задайте му въпрос. Е е е да, благодаря. Господин Виланд е юрист. И обича планините. Нека да не забравяме, че туризм че туристите също понякога използват а, тези лифтове. Така че какво мислите според вас? Какво трябва да се вземе предвид тук в този проект? Господин Виланд, минута. Искам а, само да кажа нещо накратко. Природата не е собственост на природозащитните съюзи. Значи околната среда се ползва от населението. Аз не смятам, че Мелал Демиус би бил случай, в който ние бихме могли да приложим тази процедура за спиране. Благодаря на господин Виланд. Бяхте съвсем кратък. Сега давам думата на господин Йотингер за заключително изказване. Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, всички установяваме, че този случай просто не е протекал коректно. Но Неговото разглеждане е в полза на нашата работа тук в Европейския съюз. Ние установихме, че в този случай грешно са приложени праговите стойности, не е извършен скрининг и по този начин ОВОС не е бил достатъчно обективен. Освен това, законът за ОВОС в Австрия трябва да бъде съответно изменен така че да съответства на директивите на Европейския съюз. Трето, за нас са важни и други мерки в тази област, например работни места или провеждане на други строителни работи. Така че трябва да се направи скрининг на целия проект, като се включи включат и строителните работи и съответните площи. Искам да посоча, че този регион сега е обект на малко по-строго наблюдение. Много често ние говорим за шумовете емисии, как се отразяват те върху природата, особено в 3 часа след обед, когато караме ски. И е, ние от комисията е, сме обсъждали дали да не започнем процедура за нарушаване на основните договори. Сега, нашата цел е да изменим директивата за ОВОС и да се включат нови цели и нови политики. Например, по климатичните промени, енергетика, кохезионна политика – и второ, решението на Европейския съд също трябва да бъде включено там, което доведе до е, изясняване на тази материя. Трето, въпросът на депутата Лихтенбергер. Ние установихме, че в Австрия достатъчно е разгледана темата прагове стойности. Сега темата за прозрачност, участие на обществеността, тя трябва да а, бъде разгледана по-подробно и сега се прави и формална и материална проверка, така че след, следващи, след няколко седмици ще има писмо на господин Поточник. Трябва да се осигури участието на обществеността и е, Както казах, ще има подробен писмен отговор. Така че, мисля, че следващата година и този случай и други данни ще ни дадат възможност да преработим Европейската директива и да получим добър резултат беше зададен въпрос за дефиницията на площите, за определенето на площите. Искам още веднъж да посоча, че ще ви дам писмен отговор по това. Мисля, че когато се строи лифт, не само квадратните метри под е, самата въжена линия трябва да бъдат включени, т.е. площа под нея. Важна е също и дължината. И обратно, не може да се включи е, целият хълм, защото има много е, скиори, които карат извън пистите. Смятам обаче, че в тесен смисъл, що се отнася до е, определените площи за писти, те трябва да бъдат включени. И е, по този начин трябва да се вземат предвид и праговите стойности. Всичко това ще бъде ясно дефинирано в директивата. И когато се извършва проверка по въпроса как бихме могли да действаме в по-ранен момент, пет години, примерно след решението за строителство, се извършват съответните действия и консултации, за нас вече това е проблем. Предвижда се принцип за субсидиарност пред, в европейското право, обаче държавите членки, пак според европейското право, трябва да изпълняват по принципа на субсидиарност разпоредбите на европейското право. Така че аз мисля, че тук трябва да се постигне добър баланс между економика, екология и е, опазване на природата. Благодаря. Τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση έληξε εδώ. Интересна дискусия, но прекратяваме по темата и стигаме до следващата точка от дневният ред. Остен въпрос към комисията относно заблудаващи практики на издателство